Добро утро. Ако обичате, заебете местата си. Може да започваме. Ще говоря на, на италиански. Ако обичате, запазете тишина. Ако обичате, прекратете разговорите. Благодаря. И така, започваме е, заседание. Имаме важни гласувания тази сутрин. И след това имаме няколко е, важни доклада, които трябва да обсъдим. И след това Имаме семинар по образованието на младеща и предприемачеството, т.е. доста натоварена програма. Ще започна с първата точка от дневния ред – одобряване на препоръките, приети от координаторите вчера. Има малка промяна. В точка 2 ще трябва да одобрим трите изслушвания. Но има един въпрос, който отложихме за следващото заседание на координаторите, тъй като не сме вземали още решение по този доклад. А, така че по тази точка не е взето решение, ще бъде взето решение на следващото заседание. <clears throat> Ясно ли е всичко това? Мисля, че последният път е, решихме да не правим доклад по собствена инициатива. Председателката не е включен микрофона. Да, е, имам предвид това. А, сега а, можем ли да одобрим предложенията за изслушването? А следващият път ще потвърдим решенията за докладите. С това приключваме резултатите от среща на координаторите. Сега минаваме към гласуване по първият доклад. 27 февруари беше срокът за внасяне на изменения. Има 35 изменения, които са внасени. Свършена е много работа и благодаря на това госпожа Любеска и всички докладчици в Сянка са успели да се съгласят по редица компромисни споразумения. Преди да започнем гласуване, искам да попитам Кристина Любацка дали а, има да каже нещо. А, мисля, че можем направо да минем към гласуване. Добре. Благодаря ви за вашата работа. И много важно е парламентът да изрази своите становище преди конференцията в Армения по Болонския процес. Започваме гласуване. Първи компромис от докладчика. За, против, въздържали се, приема се. 29-то изменение. За, против, въздържали се, приема се. 30 изменения. Ще гласуваме разделно по първата част за против въздържали се. Приема се. Но все пак нека проверим, като гласуваме с картите. Гласувайте, моля. Гласуваха ли всички? Все още може да гласувате. Всички ли гласуваха край на гласуването? И резултатът приема се. 32 изменение с изменението от първо изменение. Гласуваме по втората част на 300 изменение преди това. За, против, отхвърля се. И сега стигаме до 32 изменение с устното изменение. За, против, въздържали се, приема се. Втори компромис от докладчика за, против, въздържали се, приема се. 39-то изменение за, против, въздържали се, приема се. 40 За, против, въздържали се. Мисля, че се приема. Трети компромис за, против, въздържали се, приема се. 45-то изменение за, против, въздържали се, прието. 46-то разделно гласуване, поискано от социалистите по първата част, за, против, приема се. По втората част, за, против, въздържали се, се Отхвърля се. 47 изменение. За. Против. Въздържали се. Приема се. Извинявайте, казва председателката. Отхвърля се. 48 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 49 за. Против. Въздържали се. Приема се. 50 за. Против въздържали се, отхвърля се. 51 за, против, въздържали се, приетма се. 52 с устното изменение за, против, въздържали се, приема се. 53 за, против, въздържали се, приема се. Четвърти компромис за, против, въздържали се, Приема се. 60-то изменение за, против, въздържали се, приема се. Пети компромис за, против, въздържали се, приема се. 63-то изменение с устното за, против, въздържали се. Е, нека проверим. Правим проверка по 62. 63-то. Гласувайте, моля. Всички ли гласуваха край на гласуването? Седемнайсет е, на 10 приема се. 64-то. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 65-то. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 66-то. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 67-то. За. Против. Въздържали се. Приема се. 68 за, против, въздържали се, отхвърля се. 69 за, против, въздържали се, отхвърля се. Сега 70-то изменение, разделно гласуване, поискано от НП по първата част, за, против, въздържали се, отхвърля се. Втората част за, против, въздържали се, приема се. 72 за, против, въздържали се. Ще проверим. Мисля, че се приема. Но нека проверим, за да сме сигурни. Гласувайте по 72 изменение. Гласувайте, моля. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Приема се 17 гласа за. 72 за, против, въздържали се, приема се. 71 за, против, въздържали се, приема се.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 за, против, въздържали се, приема се. 83-то изменение за, против, въздържали се, приема се. 84-то за, против, въздържали се, приема се. 85-то за, против, въздържали се, приема се. Седми компромис от докладчика. За, против, въздържали се, приема се.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 против, въздържали се, приема се. Щом 8 компромис е прият, 95, 96, 67, 78, 79 и 100 падат, стигаме до 101 изменение – Значи 101 за, против, въздържали се, приема се. 13 компромис за, против, въздържали се, приема се. Стигаме до 103-то изменение за, против, въздържали се, приема се. 104 за, против, въздържали се, приема се. 105 за, против, въздържали се. Нека проверим а, проверка по 105. Гласувайте, моля. По 105 гласуваме. Всички ли гласуваха? Края на гласуването и резултата. 14 гласа против. Е, изменението се отхвърля. Девети компромис. За. Против. Въздържали се. Приема се. Стигаме десети компромис. Той е на следващата страница. За. Против. Въздържали се. Приема се. 116-то изменение най-долу. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 117-то разделно гласуване, поискано от НП, по първата част за, против, държали се, приема се. По втората част за, против, държали се, приема се. По третата част. Мисля, че втората част се приема, казва председателката, но нека проверим, ако искате, по втората част на 117. Гласувайте, моля. Край на гласуването. Четиринайсет на 14 отхвърля се, щом са наравно гласовете, се отхвърля. И сега третата част на изменението за, против, въздържали се, приема се. Сега 11 компромис за, против, въздържали се, приема се.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 130 за, против, въздържали се, отхвърля се. 131 за, против, въздържали се, приема се. 12 компромис. Бързам ли много? Значи, връщаме се, за да проверим по 131 гласуване. 131 е изменение. Гласувайте, моля. 131 се отхвърля с един глас повече против 12 компромис. За. Против. Въздържали се. Приема се. 133 изменение. За. Против. Въздържали се. Приема се. 134-то за, против, въздържали се, отхвърля се. 135-то за, против, въздържали се, приема се. 136-то въздържали, за, против, въздържали се, приема се. 137 за, против, въздържали се, приема се. 138 разделно гласуване поискано от социалистите по първата част за, против, въздържали се, приема се. Искате да проверим добре проверка по първата част на 138 изменение. Гласувайте, моля. Край на гласуването. Приема се. Втората част по 100, на 138. За против, въздържали се, отхвърля се. Трето изменение. За, против, въздържали се, отхвърля се. Пето изменение. За, против, въздържали се, приема се. Шесто изменение. За, против, въздържали се, се. Отхвърля се. Седмо изменение. За, против, въздържали се. Приема се. Седмо изменение. За, против, въздържали се. Приема се. Осмо. За, против, въздържали се. Мисля, че се отхвърля, но нека проверим. По осмо изменение гласуваме електронно. Гласувайте, моля. Край на гласуването. Приема се. Седмо изменение. А, девето изменение за, против, въздържали се, приема се. 14 компромис за, против, въздържали се, приема се. Стигаме до 12-то изменение. За, против, въздържали се, отхвърля се. 13-то за, против, въздържали се, приема се. 14-то за, против, въздържали се, приема се. Проверка на 14-то. Гласувайте по 14-то изменение. Гласувайте, моля. Край на гласуването. Приема се. 15 за, 14 против. 15 изменение за. Против, въздържали се, отхвърля се. 16 за, против, въздържали се, отхвърля се. 17 за, против, въздържали се. Отхвърли се 18 за, против, въздържали се.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 23 с устното изменение за, против, въздържали се, приема се. 24 за, против, въздържали се, приема се. Първо изменение за, против, въздържали се, приема се. Второ за, против, въздържали се, приема се. И сега Окончателно а, гласуваме по целият доклад. Гласувайте, моля. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Отличен резултат. 24 за, 5 против и няма въздържали се. Поздравления за колегата Либацка, поздравления за докладчицата Евсянка, поздравления за всички, които са помогнали за подготвянето на доклада. Благодаря много, госпожо председател. Искам да благодаря на всички членове на нашата комисия, които дадоха своя принос за този доклад. Искам да благодаря на докладчиците в Сянка, най-вече за тяхното чудесно сътрудничество. Също така искам да благодаря на секретарята за положените усилия. Наистина те допринесоха за създаването на този доклад. Искам да благодаря и на моя асистент. Знам, че а, на нея се наложи да работи доста често и извънредно, докато подготвяхме този доклад, така че искам да благодаря и на нея. Това е нашия общ доклад. Благодаря на всички. Благодаря много, госпожо Ливачка. Благодаря на докладчиците в Сянка и на секретарията. Чудесно е да видим, че успяхме да приключим с нещата на време. Сега нека преминем към второто гласуване. Става въпрос за проектостановището от Здравейте Здроевски за Европейския фонд за стратегически инвестиции. Но преди това, всъщност имаме доклада на господин Вента. Първо ще гласуваме по този доклад. Става въпрос за европейското кино в цифровата епоха. Ще гласуваме по този проект от доклад. На 19 януари беше представен този проект доклад. Крайният срок за внасяне на изменения беше 27 януари. 101 бяха внесените изменения. Имаме също така и доста становища на други комисии, ИМКО, ЕМПО и ЮРИ. При това ще попитам докладчика дали иска думата или не. Благодаря, госпожо председател. Първо искам да благодаря на всички, които участваха в този процес и най-вече на докладчиците в Сянка. Разбира се, искам да благодаря на секретарията. Искам да благодаря и на асистентката си Каша, която наистина работи много по съставянето на доклада. Имам усещането, че е, този доклад е от изключително значение за филмовия сектор и гласуването днес ще бъде един силен сигнал към държавите членки и към Европейската комисия също. Благодаря ви много. Благодаря, казва председателката. Вие казахте наистина важно послание е да говорим за европейското кино в цифровата епоха. Нека започнем гласуването. Компромис 1, Внесено докладчика за, против, въздържали се, приема се. Минаваме към 32 изменение за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис 2, Внесено докладчика за, против, въздържали се, приема се.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 от докладчика за, против, въздържали се, приема се. Минаваме към изменение 58 за, против, въздържали се, приема се. 59 за. Извинявайте, казват председателката. Минаваме директно към 60-то. За, против, въздържали се, отхвърля се. 61. Имаме разделно гласуване, както искате, да е първата част за, против, въздържали се. Първата част се приема, втората част за, против, въздържали се, приема се. Устно изменение 2, с което се изменя изменение 62 за, против, въздържали се, отхвърля се. 63 за, против, въздържали се, отхвърля се. 64 за, против, въздържали се, приема се. 65 за, против, въздържали се, отхвърля се. 66 за, против, въздържали се. Мисля, че се приема, но искам да го проверим с електронно гласуване. Така, проверяваме в момента 66-то. Моля, гласувайте. Гласуването приключи. Приема се. Права бях, 66-то се приема. Стигаме до 67-мо изменение за, против, въздържали се, приема се. Компромис 4, внесен от докладчика за, против, въздържали се, приема се. Компромис 5 за, против, въздържали се, приема се. Стигаме до изменение 70. За, против, въздържали се, отхвърля се. 71. За, против, въздържали се, отхвърля се. 73 е оттеглено. 75 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис номер 6, внесен от докладчика за, против, въздържали се, приема се. Изменение 79 за, против, въздържали се, отхвърля се. 81. Внесено от докладчика за, против, въздържали се, приема се. Компромис 7, внесен от докладчика, за, против, въздържали се, приема се. Стигаме до изменение 88, към което има устно изменение 4 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 90 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 8, който също е внесен докладчика за против, въздържали се, приема се. Компромис номер 9 на следващата страница, внесен докладчика за против, въздържали се, приема се. Компромис 10 за против, въздържали се, приема се. Компромис 11 на следващата страница за. За. Против. Въздържали се. Приема се. 101 изменение от докладчика и други за. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 3 за. Против въздържали се, приема се. Изменение 4 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 5 с устно изменение 5 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 12 внесен от докладчика за, против, въздържали се, приема се. Изменение 6 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 10 за, против, въздържали се. Искам да проверим това с електронно гласуване. Струва ми се, че го отхвърлихме, но нека проверим. Моля, гласувайте. Изменение 10. Гласуването приключи. Приема се. Не съм видяла нещата правилно. Измерение 11. За, против, въздържали се, отхвърля се. 12. За, против, въздържали се. Мисля, че се приема. 13 за, против, въздържали се, приема се. 14 за,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 против, въздържали се, приема се. 22 внесна докладчика за, против, въздържали се, приема се. Компромис 13 внесено докладчика за, против, въздържали се, приема се. Стигаме до изменение 25 с устно изменение 6. За, против, въздържали се, приема се. 26 за, против, Въздържали се? Хайде да проверим и това. Не е ясен резултата. Моля гласувайте по изменение 26. Гласуването приключи. Наистина нещата тук не бяха ясни. Не се приема. 27 изменение за. Изменение 27 за. Моля да вдигнете ръка против. Въздържали се. Мисля, че не се приема, но отново ще ви моля да проверим с електронно гласуване. Моля, гласувайте. Край на гласуването. 15 за, така че се приема. Изменение 2 за, против, въздържали се, приема се. Следващото изменение. Всъщност ще гласуваме по доклада като цяло за Всички ли гласуваха? Всъщност гласуваме електронно. Всички са гласували? Добре. Край на гласуването. Ясно мнозинство. 25 за, двама против, един въздържал се. Искам да благодаря и да поздравя нашия колега за този доклад. Той беше много важен за нас като комисия и за парламента. Благодаря за приноса. Искате ли да добавите нещо, господин Вента? Не. В такъв случай. Поздравления. Искам да благодаря на всички за съвместната работа. Наистина, това е доказателство за добрия начин, по който работи нашата комисия и за добрия дух на сътрудничество. Благодаря, казва председателката. Нека да преминем към следващия доклад. Господин Здроевски, един много важен въпрос, свързан с Европейския фонд за стратегически инвестиции. Господин Здроевски представи доклад на 27 февруари, а крайният срок за внасяне изменения беше 11 март, 32 изменения. Можем да преминем към гласуването, освен ако нашия колега не иска да каже нещо сега, а може и по-късно. Бързо труден темат и минишме на то бързо. Това бе много труден въпрос и за това всъщност обясняваме и качеството на нашите изменения с чудесното сътрудничество, постигнато през този кратък период. Благодаря. Амин, амин. И аз ви благодаря. Започваме с изменение номер 27. Кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърля се. 28. За? Против? Въздържали се? Приема се. 29. За? Против? Въздържали се? Приема се. 8 на докладчика. За. Против. Въздържали се. Приема се. 30 изменение. Кой е за? Против. Въздържали се. Отхвърля се. 31 за. Против. Въздържали се. Отхвърля. Приема се. Компромисно изменение номер 1 на докладчика. За. Против. Въздържали се. Приема се. 34. За. Против. Въздържали се. Мисля, че е прието. 37 сега за. Против. Въздържали се. Проверяваме, ако обичате. 37. Начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се. 38 изменение. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 39. За. Против. Въздържали се. Приема се. 40. За. Против. Въздържали се. Приема се. 41 модифи... с измененията, с устното изменение за, против, въздържали се, приема се. Десето. За, против, въздържали се, отхвърля се. 11 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромисно изменение номер 12. За, против, въздържали се, приема се. Първо. 13 извинете, за,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 Приема се. Шесто. За. Против. Въздържали се. Приема се. 21. За. Против. Мисля, че приехме, но за всеки случай проверяваме електронно. Начало на гласуването. 21 изменение. Край на гласуването. 16 за, 12 против. Приема се, значи. 22. Всъщност, извинете, 24-то, каза председателката. 24-то. За, против, въздържали се, приема се. 25-то за, против, за, ако обичате. Сега против, въздържали се, приема се. 26-то. Нека да го проверим обаче преди това. 25-то. Око... Начало на гласуването по 25-то. Край на гласуването. Отхвърля се. И така крайно гласуваме изобщо за цялото предложение. Начало. Scusate, no, scusate, scusate, scusate un momento, il segretariato mi dice... Извинете, ако обичате, казват ми тук колегите от секретарията, че сме допуснали малка грешка. Трябва трябвало да гласуем още едно изменение на Доминик Билд. Трябваше да го прогласуваме. 26-то изменение, извинявам се, за което. Кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърля се. И сега наистина гласуваме окончателно за видоизмененото проекто предложение. Кой е за? Всъщност начало. Кюдо la Край. Контро 21 за, 5 против, 2 въздържали се. Поздравления на докладчика и благодаря на докладчица в Сянка и на секретарията за помощта. Разбира се, на първо място на докладчика. Искате ли сега да вземете отношение, колега? Господин докладчик? Добре, минаваме по-нататък към доклад, на, кого, на който аз съм докладчик, инвестиране в работни места и растеж, насърчаване на економическото, социалното и териториалното сближаване в Съюза. Водеща комисия е Реги. На 20 януари представих първото предложение, на 27 януари изтекох, изтече срока за измененията. Получихме 47 изменения. Благодаря на всички, които работиха заедно с мен. А и за това, ако обичате, започваме гласуване по доклада първо изменение. Кия aprova, кино на approva, ки се asti... За, против, въздържали се, отхвърля се. Второ, за, против, въздържали се, отхвърля се.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 против, въздържали се, приема се. Девето. За, против, въздържали се, приема се. Компромисно изменение номер едно. За, против, въздържали се, приема се. 15 изменение с устно изменение номер едно. кое е за, против, въздържали се, приема се. 16 за, против, въздържали се, отхвърля се. 17 за, против, въздържали се, приема се. 18 с устно изменение номер 2 за, против, въздържали се, приема се. 19 за, против, въздържали се. Мисля, че е прията, но за всеки случай проверявам електронно 19-то изменение. Начало. Кюдо ла. Край. Приема се. Компромисно изменение номер 2. За, против, въздържали се, приема се. 27. За, против, въздържали се, приема се. Компромисно изменение номер 3. За. Против. Въздържали се. Приема се. 34-то изменение. За. Против. Въздържали се. Приема се. 35-то. За. Против. Въздържали се. Приема се. Проверяваме. Щом искате, колеги, проверяваме електронно начало на гласуването за 35-то изменение. Край. 18 за, 10 против. 36 отпада, 37 сега за, против, въздържали се, отхвърля се. 38 за, против, въздържали се, приема се.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 и на докладчиците в Сянка. Благодаря и на секретарията, както и на всички наши сътрудници за тяхната подкрепа. И така. Минаваме към следващата точка от дневния ред. А това е представяне на важната тема Докладът е на Силви Гиом. Става дума за предложение на комисията, което е много важно, за увеличаване на предварителното финансиране за, във връзка с младежката инициатива, за младежка заетост. Става дума за изменение на регламент, регламент 1304. решението е за увеличаване на тези предварител, предварителното финансиране по инициативата за младежка заетост е въпрос, по който ние сме водеща комисия. Ще гласуваме за становището, което е особено важно, тъй като ние много държим е, на подготовката на младите, е, тяхната пригодност за заетост. Докладчик, както казах, е Силви Гиом. Тъй като сроковете са много кратки, трябва до 16 април да бъде представен доклада. И затова ви напомням, че измененията могат да се внасят на всички езици и когато бъде готов техният превод, ще можем да имаме проекто становището за обсъждане. Докладчика реши да не внася изменения, за да може да работим по-бързо. Има 8 изменения внесени до този момент. На 16 април комисията, ще гласува в комисията по заетост. И се надяваме, че в същия ден, 16 април, ще можем ние да гласуваме в нашата комисия, за да може да изпратим становището с измененията, които са приети преди срокът 26 март, е срокът на обед за внасяне на изменения. Много важно е, пак ще кажа, да изразим нашето становище по този важен въпрос. Благодаря на докладчика Силви Гиом. Сега и давам думата. Тишина, моля. Благодаря, госпожо председател. Е, вие вече хвърлихте светлина върху това досие и искам да потвърдя, че става дума за предложение на комисията, чиято цел е ускоряване на дейността по инициативата за младежка заетост, като се осигури предварително финансиране от 30% в рамките на специалните бюджетни кредити, предвидени за инициативата. С това предложение искаме да решим проблем, който не един път сме обсъждали. Резултатите на до сега съществуващият уредба не са на лице и имаме 7 милиона безработни в Европа. Тоест, е, ние не искаме едно цяло поколение да бъде загубено. Младите, които са главната жертва на кризата, която избухна през 2008 година, са най-уязвими. И става дума особено за онези, които ни учат, нито учат, нито работят, нито имат някаква квалификация. И особено онези, които нямат достатъчно образование, за да са пригодни, за да бъдат наети на работа. Това води до здравни, психически проблеми. Те са най-уязвими в много отношения. Качеството на проектът е много важно. Важно е да се предвидят формални и неформални стажове. Както вие посочихте, госпожо председател, сроковете е, са много кратки, трябва да работи много бързо. Вероятно ще, ще трябва да работим първоначално първо английския текст. Искам да благодаря на секретарята за неговата работа. 26 март на обед е срокът за внасене на изменения. И за това ние ви призоваваме да работите така много активно. Благодаря ви за подкрепата за този текст, защото инициативата за младежка заетост е много важна за преодоляване на сегашните трудности. Благодаря, Силви. Това е много важно решение с ключово значение. Всички страни и членки изпитват трудности в младежката заета. Много важно е това предварително финансиране на инициативата за младежка заета. Става дума за курсове за подготовка и обучение, за кариерна ориентация и други подобни инициативи. Сега ще дам думата на тези, които искат да участват в дебата по тази тема. Колегата Кичук, имате думата. Благодаря, госпожо председател. Колеги, младежката заетост е все още неприемливо ниска, т.е. безработицата е много висока. Напълно подкрепям предлаганите мерки. И призоваваме комисията за да вземе мерки за ефективно прилагане на мерките за борба с младежката безработица. Приемаме а, е, и а, е, приветстваме правителството, предполагането на комисията за по-голямо предварително финансиране във връзка с инициативата за младежка заетост. По този начин ще се преодолеят значителните трудности по прилагане сега съществуващата уредба. Необходими са е, по-големи средства за предварително финансиране. Радваме се на съществуващия напредък, но мисля, че трябва да се предприемат по-нататъчни мерки за борбата с младежката безработица. Първо, като осигурим ефективен мониторинг и на приложението на програмите и второ, чрез премахване на всички грешки, на всички пречки които пречат на младите хора да влезат на пазара на труда. Благодаря. Благодаря, колега Кючук. Луиджи Моргано, имате думата, моля бъдете накратък. кратък. трудностите по прилагането на регламента ще бъдат много сериозни и те могат да застрашат качеството на цялата програма. А, бих искал да кажа, че ние сме изцяло съгласни с предложението и го подкрепяме. Необходимо е обаче работните места за младите да бъдат висококачествени, трайни работи. Благодаря, господин Морган. Мисля, че направените до сега изказвания и липсата на по-нататъчни изказвания значи, че инициативата се подкрепя от членовете на нашата комисия. Целта е, разбира се, да помогнем на младите да намерят работа, да са пригодни за заетост. Утре и други ден ще има конференция за младите хора, организирана от Латвийското председателство и Европейската комисия. Аз ще участвам на, тази конференция и трябва да кажа, че ще участваме по различни начини, с различни инициативи в усилията да помогнем а, на младите и, за, и да бъде намалена младежката безработица. Разбира се, тези мерки трябва да бъдат, доведат до изпълнение на национално равнище, особено там, където има бюджетни трудности. Благодаря на колегите за тяхната експедитивност, както разбрахме. Времето е много кратко. Силви трябва в най-скоро време да получи измененията. Както беше казано, 26 март на обед е срокът за внасяне на изменения. Благодаря, Силви. Желая ти успех в работата. И сега минаваме към следващата точка на дневния ред. Това е 16-та точка. Това е размяна на мнение по доклада на госпожа Михаела Шойдрова за стимулиране на предприемачеството след младите, че осигуряване на образование и обучение. Знаете, че доклада беше внесен в комисията и след неговото внасене имахме много интересен семинар, в участват експерти и външни специалисти, тъй като това е един от ключовите въпроси, дефиниран на неодавшата среща на министрите е, на образованието по време на италианското председателство. Сега ще дам първо думата на докладчика, госпожа Шойдрова. Искам да Напомня на всички, че семинара, който споменах, ще започне в 10.30, т.е. имаме достатъчно време за дискусия. Имате думата, госпожа Шойдрова. Благодаря, госпожо председател. Благодаря, че ми давате възможност да докладвам по този важен въпрос, който който се отнася до стимулиране предприемачеството, предприемачеството след младите чрез осигуряване на обучение и образование. Предприемаческата дейност на младите не може да бъде стимулирана само чрез тяхното образование, но също така и чрез общите условия, в които те живеят и действат. В нашия доклад обърнахме специално внимание обаче на системата на образование. Образование, което може да осигури на младите знания, които ще стимулират тяхната предприемаческа дейност и инициатива. Необходимо е младите да получат абсолютно необходими умения, които те ще използват след това като предприемачи. предприемачи. Ще имат възможност след това не само възможност, но и желание да работят като предприемачи. И всичко това трябва да бъде стимулирано от е, образова... системата на образование. Е, във връзка с доклада, е, стигнахме до заключение, че младежката безработица, която в някои страни е над 25%, представлява страхотно, страхотно предизвикателство и трябва да бъде решен този проблем колкото може по-бързо. За какви умения става дума? разбира се, това не е някаква нова тема. Европейския парламент и съвета вече са приели препоръки в това отношение още през 2006 година. Е, ще спомена някои умения, които вече сме обсъждали заедно с вас. Ключови, ключови умения, учене през целият живот, възможност идеите е, да се отливат в действие. Иновативни действия, способност за поемане на риск, да се управляват проекти, за да може да се постигнат поставените цели. Какво е важно? Важно е да сме наясно за какъв вид умения става дума и какви умения трябва да бъдат специално развивани от системата на образование. Имаме документ, който се нарича образование и подготовка, който е, също беше прият от съвета. Това е стратегически документ до 2020 година, в който се дефинират стратегическите цели. Нуждата от новаторски дейности, от предприемаческа инициатива и обучението и професионалното образование, които ще стимулират тези умения. сега нашата комисия отново се заема с този въпрос в светлината на стратегическите цели, формулирани в тази област. Европейският парламент и Европейският съюз играят ролята на координатори в областта на образованието. Разбира се, ние не можем да налагаме, нито да определяме чрез регламенти или с задължителни документи образователните системи на страните членки. Това е в кръга на техните правомощия. Но ние можем да насърчаване приемането на образователни системи, които стимулират уменията, за които става дума. Знаете, имахме програмите Комнениус и Леонардо. А сега може да използваме ресурсите на Еразъм Плюс, а също така да използваме тези програми за да насърчаваме духът на предприемачество и предприемаческите умения чрез младите. Целта е по-висока заетост и повишаване на компетенциите на младите в тази област. В моя доклад също така ще говоря за необходимостта от внимателно наблюдаване на резултатите от нашата дейност, която е толкова важна за осигуряване на по-висока младежка заетост. Тоест, необходим е, е мониторинг на развитието на уменията, на финанс, познанията в областта на финансовата област и в други важни области. И всичко това е е, са въпроси, които са засегнати в моя доклад. Искам да благодаря на докладчиците в Сянка, които, е, с които вече се срещнахме на първа координационна среща. И а, е, този въпрос, тези въпроси ще бъдат обсъдени и от а, семинара или ателието, а, а, организирано от, нашият, от нашата комисия. Е, въпросите за подготовката, за неформалното обучение е, и е, връзката им с предприемаческия дух вече бяха обсъдени нееднократно. По време на нашия семинар ще слушаме лекциите на специалистите, университетски преподаватели, научни изследователи и се надяваме, че тези е, лекции на експертите ще ни помогнат в нашата работа. По, по време на семинара е, също ще участвам с е, е, серия от въпроси, които ще задам на експертите, за да мога да ги е, да насочат вниманието си към главните пунктове, е, засегнати в е, предлагания от нас доклад. И това е първа размяна на мнения по въпроса за стимулиране на предприемачеството с младите, с образование и обучение. С голямо внимание ще изслушам вашите забележки и предложения. За да видим как нашата комисия може още по-ефективно да допринесе за постигане на целите, които сме си поставили в тази област. Благодаря. Благодаря, колежке Шойдрова. А сега ще дам думата на тези, които искат да участват в дебата. Благодаря, госпожо Шойдрова, за доклада, за това, че не представихте идеите си. Наистина бих искала да подкрепя това колко е смислено да насърчи младите хора да следват своите идеи да преследват предприемаческо развитие и мисля, че това е нещо, което спешно ни трябва сега, когато има висока безработица сред младите хора. Това, на което отново искам да наблегна е следното. Знаем, че ако започнем да изграждам предприемачески дух в младите, Обикновено сме в един, два, три опита, за да се постигне успех, а тази култура на неуспех сред младите хора всъщност напълно разрушава предприемаческия дух. Неговото преодоляване на този тип мислене и приемане на неуспеха е нещо, което трябва да насърчим. То е по-типично за САЩ и мисля, че трябва да окоръжаваме младите хора да преодоляват препятствията и трудностите, защото това също е част от културата на предприемачество. Благодаря. Давам думата на следващия колега. Благодаря, госпожо председател, за това, че ми давате думата. Радвам се, че тази тема се обсъжда в нашата комисия. Това е един от важните елементи, които се обсъждат вече от десетилетия в Европейския съюз и струва ми се за в бъдеще би трябвало да обръщаме повече внимание на анализа и изпълнението на този документ в държавите членки. Ключовите компетенции са тези, които трябва да бъдат по-цялостно интегрирани в европейските образователни системи. Въпросът, който се разглежда от страна на докладчика, също е много важен. В сравнение с други региони от света, Европейския съюз изостава по отношение на определени компетенции, предприемачество, предприемачески дух. Това може да бъде видяно е и тогава, когато обсъждаме ситуацията във връзка с високата безработица сред младите хора. Младите хора не би трябвало просто да чакат да получат от някъде работа, от държавата, от економиката. Те трябва да бъдат активни и да подпомогнат създаването на работни места и възможности за заетост. Ако те обаче нямат необходимите компетенции в областта на предприемачеството, те няма да могат да изпълнят своята съдба, ако мога да кажа, ако мога да го кажа така. Така че пожелавам успех на докладчика. Благодаря. Благодаря, колега. Давам думата на господин Кючук. Благодаря. Искам да внеса още малко фокус към това, което казахте. Първо в доклада трябва да се изяснява, че насърчаването на предприемачеството след обучението и професионалното образование означава, че не всички от всички млади хора се очаква да станат предприемачи. Просто се опитваме да ги насърчим да превърнат идеите си в действие. Това ще допринесе за тяхния ежедневен живот, за тяхната креативност, за устойчивостта на бъдещото им развитие, за, за а, възможността да си намерят работа и да развият пълния си потенциал. Освен това, трябва да наблегна на това колко е по-важно, колко е важно да разработим повече учебни материали, и е креативни начини да се развива предприемаческия дух. И трето, партньорството между образователните и обучителни институции и бизнеса, най-вече малки и средни предприятия, трябва да бъде допълнително насърчено, за да подготвим по-добре младите хора да навлезнат в пазара на труда и да гарантираме тяхния успех. Това е за сега. Грация. Eh, Благодаря много. Напълно съм съгласна. Сега ще дам думата на Джули Уорд. Благодаря. Наистина с удоволствие обсъждам тази тема, защото това беше живота ми 30 години преди да дойда в парламента. Работих в един художествен кооператив, насърчавахме младите хора да се занимават с изкуство като инструмент за социална промяна и увластяване. Всеки път, когато говорим за предприемачество, трябва да си спомняме и социалната отговорност, която носим. Да насърчим предприемачеството само по себе си е нещо тясно, без тази социална отговорност, без да разбираме, че много от предизвикателствата, пред които сме изправени, се разглеждат с помощта на социални предприятия, с това, че хората виждат проблем, превръщат се в организация и действат по този проблем, създават се бизнес предприятия, които имат социални цели и това е нещо от изключително значение. Аз смятам, че младите хора много добре разбират това. Те има съвест, разбират социалното, социалната справедливост и мисля, че тези две неща трябва да се съчетаят, защото те естествено се подхождат. Благодаря ти, е, Джуни. Сега ще дам думата на господин Драгечи. Първо искам да приветствам инициативата на този доклад, с който се насърчава предприемачеството сред младите с помощта на обучение и образование. тази тема ще става все по-важна с течение на времето. Към момента нивата на безработица са изключително високи, особено в уязвимите групи и същевременно много работни места са незаети поради различни причини. Липса на опит, липса на компетенции. Поради тази причина предприемачеството може да е един от водещите стимули за економически растеж и конкурентоспособност. Също така ще помогне за социалното приобщаване. Още нещо, което е важно, е да насърчим младежкото предприемачество с, областта, с помощта на образование и обучение. Тази тема е от изключително, с изключително широк спектър. Можем да подходим с помощта на формалното образование, социално предприемачество, а също така и работа с фокусни групи. Струваме се, че тези неща са някои от ключовите начини да се справим с този наистина комплексен проблем. Аз замерявам да се фокусирам върху неформалното образование, защото той има важна роля в съдържанието на доклада. Благодаря ви. Благодаря за направения коментар. Давам думата на господин Граматикакес. Благодаря. Имахме много продуктивна среща днес. Получихме много полезна информация. През последния половин час говорим за всички тези проблеми, свързани с младежката безработица. И тук струва ми се, е важно да кажем, че комисията прави усилия, нашата комисия по културата също дава своя принос. За съжаление, колеги, младежката безработица в много страни все още остава на постоянно ниво, а в някои страни дори нещата се влушават, например в моята страна, така че трябва да намерим ресурси и начин да се справим с този проблем. Днес разглеждаме една от възможностите. Опасявам се обаче, и отново го казвам, опасявам се, че ако Европа не предприеме бързо действия, това поколение ще бъде загубено. За да можем да реагираме бързо обаче, това, което ни е необходимо е да разгледаме цялостната цялостното економическо бъдеще на Европейския съюз. Благодаря ви. Председателката. Да. Това е контекста, в който работим по отношение на а, този доклад. Госпожа Алибачка и а, Моргано. Мисля, че. Bardzo dziękuję Pani Przewodnicząca. По-перше... Много благодаря, госпожо председател. Най-напред искам да ви изкажа задоволството си от това, че има такъв е, доклад и госпожа Шойдрова е негов автор. Желая успех на доклада. Той със сигурност ще бъде превъзходен в крайния си вариант. Искам три неща да е, подчертая тук. На първо място, предприемаческият дух не може да бъде схващан тесногръдо, само като вид проекти. Трябва ни по-широка перспектива, трябват ни финансови механизми, економически, пазарни механизми, които да ни позволят да включим всички елементи в подхода. Що се отнася до обучителният проект, то той би имал смисъл единствено и само, ако се сравни и се измери с действителността. Ако, с други думи, вземем предвид всички онези хора, които олицетворяват предприемаческия дух. Защото ако означава всъщност, че наемаме на работа хора, за да извършват работа съвсем различна от тази, за която са подготвени, то тогава няма да достигнем до желаният резултат. Обучението, образованието тук са изключително важни, сътрудничеството с различните институции, които работят в тази област, също не са за подценяване. Разбира се, трябва всеки един момент да проверяваме постигнатите резултати, да проверяваме какво се постига чрез стажовете още от самото начало. Благодаря. Моргано. Господин Моргано. Да парте ми интервенго, перке... Благодаря. Аз а, взимам думата, защото смятам, че този доклад е наистина от основополагащо значение тъй като отговаря отговаря и изобщо на цел, очертана отдавна от парламента. Аз самият съм на мнение, че този въпрос е свързан преди всичко с подготовка, с образование, с просвета, с обучение. Разбира се, това зависи от дейността, която след това ще се развива. Но, както каза самата колега Кристина, в самия доклад ние най-напред трябва много дебело да подчертаем, че не е достатъчно доброто образование, не е достатъчен предприемаческия дух, а са нужни и условия така наречените възникващи фирми, фирми току-що излезли от инкубатора, то именно на тях са им необходими финансови инструменти. нашата цел, нашия дълг е като Комисия по култура да подчертаем именно тази взаимосвързаност между едното и другото. Не, че и другите комисии нямат право да го подчертават, но за да постигнем участие от страна на всички, именно тази връзка трябва да подчертаем а именно Комисията по култура е ангажирана с този въпрос. Благодаря и сега дам думата на господин Неков, последният оратор. Благодаря. Винаги съм подкрепил инициативи, които развиват личните умения. Обучението по предприемачество е сред инвестициите, които могат да имат най-висока възвръщаемост в Европа. Изследванията показват, че при ученици, преминали обучение по предприемачество, вероятността да създадат предприятие на по-късен етап от живота си е от 3 до 6 пъти по-голяма, отколкото при тези, които не са преминали такова обучение – стереотипното разбиране е, че предприемаческите умения са необходими само на хората които се занимават с бизнес трябва да бъде преодоляно. предприемачеството развива най вече личните умения като критично мислене работа в екип решаване на проблеми комуникация самоувереност лидерство които са жизнено необходими на младите хора за да бъдат те по добре подготвени не само за професионалния но и за личния живот. Не на последно място, неформалното и самостоятелното образование и обучение, както и доброволческите дейности също имат значителен принос към изграждането на предприемачески умения и компетенции. И тук искам да дам един пример. В САЩ и Канада процента на собствената стопанска дейност е 51%, а в Европа този процент е 37%. А както знаем, ако искаме повече работни места, ние трябва да заложим на малките и средните предприятия, които носят най-много приръст за, като на работния пазар. Благодаря. Грация. Е... Много ви благодаря аз, казва председателката. И така, Ясно е, че всички сме много заинтересувани от е, дебата и това е едно добро начало, едно добро предзнаменование. Три пункта бих искала да очертая тук. Важно е да осъзнаваме, че тази нова методология, която разграничава формални от неформални умения, е свързана и с така наречената дуална система – в проучването на комисията прочетохме, че съществуват много различни и индивидуално действащи системи в Европа. В Италия, например, съществува тема наречена преход, непрекъснат преход от училище в работна среда и връщане обратно на учебната скамейка, нещо като стаж. Това дава първият контакт и първите впечатления от работната среда, в която след това ще се развиват. Съществуват, разбира се, и друг вид условия, които не бива да губим от поглед. Именно в това се изразява и заслугата на документа, който призовава за съдействие между различните учебни ведомства, както и стимулирането на връзките им с реалният бизнес. Съществуват много възможности за такъв контакт, за обмяна на мнения и за възпитаване на трудови качества още от самото начало. В средното образование, например, може да се застъпи обучение във връзка с нововъзникващи фирми, например. Така ще се развият необходимите качества и умения, но не теоретично, а практически в реален контакт с бизнеса, бил той и в зародиш. И сега давам думата на докладчицата за, око... за приключване на дебата. Кои всем за ваше... Много благодаря. Благодаря на всички за вашите коментари и бележки. Записах си някои от основните термини, които често биваха споменавани от колегите, като, например, храброст, смело желание да се поемат рискове и да се взимат решения, както и социална отговорност при разрешаването на проблема с безработицата, формално и неформално обучение. Както разбира се и примери за успешно развили се предприемачи. Ясно е, разбира се, че в училище не се научаваме да бъдем предприемачи. Можем да научим да придобием някои от уменията, но след това ни, на студентите, на учениците им трябва положителен пример, който да следват. И именно това може да се постигне с програми, които да свързват учащите се с тези, които вече са се научили и от които учениците и студентите могат да почерпят пример за подражание. Благодаря ви за подкрепата, колеги, и съм убедена, че ще участвате всички в тази съвместна работа, която ни предстои. Аз ще се опитам да разпиша рамка достатъчно широка, в която вие да имате възможност да впишете своите коментари. Надявам се, че докладът ще помогне и на Комисията по трудова заетост да генерира идеи на свой ред. Това е всъщност един типичен пример за това как парламентът може да даде начален тласък на Европейската комисия, която да разработи след това инструмент, ползван от държавите членки, от техните е, съответни ведомства, които да бъдат включени в е, процеса на обучение на бъдещи предприемачи. Благодаря. Е, e благодаря много. Искам да благодаря и на комисията и на комисията по заетостта. Е, искам да попитам, искате ли да кажете нещо сега или по-късно ще се включите в дебата? Ще имате тази възможност по време на дебата, на, по време на нашия семинар. Е, ако сте готови да отложите изказването си за малко по-късно, можем сега да преминем към предвиденият семинар. Е, имате програмата, и само накратко искам да ви запозная. Както знаете, темата ни е образование за младеща и предприемачите. Ме доктор Васали от Генерална дирекция Растеж. Имаме госпожа Мария Потмаца Цитън. А, също така а, а, от Кингстън университета в Кингстън, професор, който се, се е специалист в областта на предприемаческите умения и научните изследвания. И госпожа Резентал Хубер, Хюбер, която е, работи в Амстердамския университет в факултет Пазар и пазарна организация. Искам да благодаря на всички наши е, лектори, защото те участваха е, в е, предварителните е, обсъждания. Ще имаме възможност за дебат. След това ще дам да, думата на докладчика. Вече случихме немалко по тази тема. Е нещо, което ще помогне на нашата комисия в нашата работа в, в областта на образованието, подготовката и новаторските методи в образованието. Е, значи ще поговорим как да се е, развиват тези така наречени меки умения, които са необходими не само за предприемачеството, но също така и за гражданите и тяхното участие в, в економическия процес. А всичко това несъмнено ще ни помогне в, в взимане на по-нататъчни решения и по-нататъчната ни работа във връзка с проблемите на растежа и стратегиите за хоризонт 2020 година. Както знаете, стремим се към интелигентен, новаторски растеж и както бе споменато и по-рано, трябва да се опитаме да видим как нашата образователна система може по-добре да стимулира подобни умения. Имаме европейските рамки за умения, ключови умения. Днес трябва обаче да се опитаме да формулираме един по-системен подход към тези въпроси. Значи, наред с препоръките на комисията, ние можем да добавим нашия принос. Разбира се, имаме Будапештинският симпозиум, срещата в Истанбул и други интересни проекти. Необходимо е по-добре да се разбират тези проблеми, за да може по-ефективно да се решават трудностите. Необходимо е също така да помислим за подготовката на учителите, които да възприемат новите педагогически методи. Като имаме предвид заключенията на съвета от 2007 година, важността на тази работа се откроява още по-ясно. Мисля, че днес трябва, както вече казах, да възприеме един по-системен подход за по-ефективно постигане на нашите цели. Да видим какво може да бъде направено реално, какви политически стъпки могат и трябва да бъдат предприяти. Също така трябва да говорим и за социалното предприемачество, нещо за което стана дума. Също така, може много важен е въпросът за така нареченият трети сектор. Но сега ще дам думата на господин Симоне Балдазари от Генерална дирекция Growth, растеж на Европейската комисия. Благодаря му, че е наш гост. Имате думата. Преди всичко искам да ви благодаря за свършената работа и за предварителните бележки, които ни изпратихте. Благодаря ви, госпожа председател. Благодаря за поканата да представя нашето най-ново проучване по въпросите за образование за предприемачество. Най-напред. Искам да изясня за какво става дума, когато говорим за образование за предприемачество. Този въпрос беше обсъждан доста на широко и по-рано и искам да обясна, че основата на изследването, за което става дума, възприема дефиниция, дефиниция на предприемачеството, приета през 2006 година в Европейския съвет и а, от Европейският парламент. Тази дефиниция, както добре знаете, казва, че предприемачеството значи превръщане на идеите в действия. Не става дума само значи, как да се започне един бизнес, но става дума за приемане на искове, е, иновации е, и всичко останало, което предполага тази дефиниция. Въз основа на това ни се иска по-добре да разберем какво е въздействието на този вид действие. В Европа, пък и другаде, има научни изследвания, Сигурно е, са необходими по-нататъчни научни изследвания, но ние се опитахме да съберем всичко, с което разполагаме до сега, да съберем съществуващите данни е, и да направим съответните заключения. Затова започнахме изследването, чието резултати бяха публикувани преди няколко седмици. Например, знаем, че някои страни и региони имат вече стратегия за образование за предприемачество. И затова първия въпрос беше как тези страни и региони измерват резултатите и въздействието на твоята стратегия. Говорим за страни като Норвегия, Дания, Холандия, а също така и райони като Уелс в Обединеното кралство, които имат подобни стратегии. Също така говорим и за тези, които предоставят образование за предприемачество. Разгледахме и академичните трудове в тази област. Искахме да установим какво е въздействието на тези изследвания на различни равнища, защото това образование въздейства преди всичко върху неговите обекти, т.е. обучаваните, то има въздействие и върху учителите и преподавателите, но също така то а, има своят въздействие върху обществото и економиката като цяло и това е аспект, който е особено интересен, защото бихме искали да знаем какъв ще е приноса на образованието за предприемачество върху нашата економика и нашето общество като цяло. Накратко ще обобща някои от главните резултати от нашето изследване. В самото изследване ще намерите много по-подробни изложения на тези резултати. Искахме да установим кои дейности са най-ефективни при, за, за стимулиране на интереса на обучаваните Запознахме се с резултатите на Холандия, където отдавна има стратегия в тази област. И установяваме, че през последните няколко години процента на младите хора, които искат да станат предприемачи след като са завършили образованието си, се увеличава. От 13 на 21%. Това са, е процента на обучаваните, които искат да станат предприемачи, след като завършат. Още по-интересно е да се отбележи, че образованието за предприемателство въздейства върху редица умения, които обучаваните придобиват. Не само специфични предприемачески умения, но и други такива. Например, в Дания, аз споменах няколко страни, имаме информация не само от тези страни, които споменах, но и от много други. Взел съм тези страни само като пример. Установяваме в Дания, например, че това обучение подобрява уменията за управление, самостоятелността а, и също това, което се надяваме, че ще постигнем, стимулира креативността и новаторството. Подобни резултати имаме в Фландрия и в Словения. Нещо, което искам да подчертая и което като че ли е малко неочаквано, е, че този вид образование – увеличава активността и мотивацията на учениците. Нещо, което е много важен резултат, защото той показва, че образованието за предприемачество има за цел не само да превръща учениците в бъдещи предприемачи, но също така създава по-добра среда в нашите учебни заведения, училища и университети. И в, примерно в Норвегия резултатите показват, че обучаваните подобряват своите устни и писмени умения, възпособността си да комуникират, защото предприемачество е нещо практическо, то не е, то не е само теория. Когато работите по даден проект, вие трябва да можете да е, представите резултатите си, т.е. по-добре да комуникирате. И нещо, което смятам за особено важно. Студентите, които са били, преминали обучение за предприемачество, е, са по-амбициозни. Както по отношение на образование, по-нататъчно университетско образование, така и по отношение на кариерата, която се избират. Значи това обучение стимулира амбициите и, и дава по-добра мотивираност на обучаваните. Този вид дейност също така има въздействие върху образователните заведения, върху училищата, например. В Холандия, например, виждаме, че прилагането на стратегията на холандското правителство показва, че участието на училищата и университетите в този вид образование значително се е увеличило. Например, в Холандия 96% от гимназиите имат подобни курсове в своите програми. Нещо, което не беше на лице, не е било на лице преди започването на работа по тази стратегия този вид образование променя самата култура на образователните заведения. Например, в Словения има подобен вид образование и в първоначалните училища. И се оказва, че този вид образование създава така един по-творчески климат, по-голяма гъвкавост, поощрява новаторството. А също така и мотивира преподавателският състав учителите е, не само по-добре разбират е, значението е, на предприемачеството, но също така са по-мотивирани да помагат конкретно на своите ученици. И на следващото ниво това образование въздейства и върху обществото. То има въздействие върху заетостта. Нещо, което е много важно, защото знаете, че нивото на безработицата на, сред младите в Европа е много високо. Тоест, младите хора след този вид образование стават по-пригодни за заетост. Имаме примерно и примери а, от Норвегия. Виждате тук на диапозитива, където са сравнявани обучавани, които са били обект на подобно образование, такива, които не са преминали подобно образование. А трябва да кажем, че стратегия има правителствена стратегия в тази област от много години. И, а, както виждате, безработицата е много по-ниска сред онези, които са преминали този вид образование. Не само нивото на безработицата е по-ниско, но а, тези, които са преминали подобен курс на а, обучение, по-дълго се задържат на работните си места. Тоест, те са, както вече казахме, по-пригодни за да бъдат наети на работа. И сега някои данни от Канада. Там са изчислили, че образованието за предприемачество има възвръщаемост 45 долара възвръщаемост за един инвестиран долар. Тоест, ние се е, опитахме да изчислим какъв ще е приносът е, примерно на е, студенти, които завършват с по-висока образователна степен или които, други, които след това създават свои собствени предприятия, какви са, какво е отношението, разходи, полза и ние установяваме, че това е, установява се, че това наистина е 45 долара възвръщаемост за всеки инвестиран долар. И още нещо, което е много важно, и това е въздействието на този вид образование върху економиката като цяло. Преминалите подобен вид обучение, по-чест, по-голям част, част от тях започват създават нови предприятия. Това по данни на Уелс в Обединеното кралство и Дания. Разбира се, много трудно е да се осъществи причинната връзка между образованието и това, което а, обучените правят 5 или 10 години по-късно. Но, например, в Уейлс, нези, които след като бе приета там стратегията за образование за предприемачество, се установява, че Онези, които са преминали тази подготовка, много по-голям процент от тях започват свой собствен бизнес в сравнение с останалите. Остановява се също така. Установява се именно това, че те много, много по-голяма част от тях започват собствен бизнес. И установява се пък, че техните предприятия или техния бизнес оцеляват в много по-голям процент в сравнение с останалите. Има програми, които сигурно много добре познавате. Програми, които са краткосрочни, които се оказват много, оказват много успешни. В седем страни бяха порети изследвания на такива мини е, е, компании или мини предприятия, за да се види какво става след 5-10 е, години. Установява се, че участниците в тях най-малко три пъти повече от тях започват собствен бизнес в сравнение с останалите. Някои данни от Обединеното кралство показват, че фирмите създадени от онези, които са преминали обучение за предприемачество, са по-успешни, по-амбициозни и общо взето имат по-голям оборот. И накрая, надявам се, че не отнема прекалено много време, прекъснете ме, ако е така, да се спра на някои от главните заключения. Първо, трябва а, наша, нашата работа да бъде насочена към всички, всички а, ученици и студенти, защото образованието а, за предприемачество може да им помогне много. Второ, програмите трябва да бъдат съобразени с възрастта на обучаваните. И това образование трябва да бъде свързано с общото образователно ниво. Например, в, в началното училище и първите гимназиални класове може да се използват така нареченият хоризонтален метод, като се свърже това обучение с другите предмети. А студентите да се поощряват да работят върху собствените си идеи и инициативи. На по-високи етапи в последните класове на гимназията и в университета образованието за предприемачество може да бъде отделен, отделна дисциплина. Изглежда, че мъжете имат по-голяма полза от тези програми от жените. Не е ясно защо. Трябва по-нататък да се изследва този въпрос. Но има подобни данни. И нещо особено важно – образованието за предприемачество е успешно само когато включва практически упражнения и практически опит. И някои примери. Ако подобно обучение изхожда от теорията, обясняваме на студентите какво е необходимо за да създадат собствен бизнес, винаги когато тръгваме от теорията, а не от практиката, това може да има отрицателни, е, отрицателно въздействие върху е, обучаваните, защото нещата им изглеждат е, сложни и те губят интерес. Това е необходимо да започнем още в самото начало с превръщането на идеите в практически действия идеите се е, е, насърчават, след това се стига до е, достъпа до финанси, административните проблеми и така нататък. И накрая, разбира се, много важно е в тази работа да се включат преподавателите. Резултатите са много по-добри, ако има атмосфера, която насърчава предприемаческия дух, така наречената предприемаческа екосистема – Необходимо е, разбира се, осигуряване на работни помещения, финансиране и всичко друго, което е необходимо. Но ако подкрепяме предприемаческия дух в училищата, това поражда а, а, интерес и у, и у обучаваните, и у преподавателите, привлича ги едните и другите и по този начин се разширява кръга на онези, които се интересуват от проблемите на предприемачеството. И накрая, трябва да се каже, че а, а, резултатите са по-добри, когато те се измерват и а, се отчитат. Затова е, е необходимо да се насърчават правителствата да включат в учебните програми предметът предприемачество. Благодаря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 да получим тази информация на време, така че да имаме добра основа, която да ни позволи да продължим със своята работа. Много се радвам да мога да чуя за това и за съответните образователни последствия. С удоволствие ще си сътрудничим с вашата генерална дирекция и с вас. И така, Ще помоля следващия оратора да се изкаже. Това е Мария Подзлек Зиглер от Европейската комисия. Давам ви думата. Thank you very much for the invitation to this workshop. Благодаря много за това, че ни поканихте. Искам да очертая тези инициативи, които се разработват от Генерална дирекция образование и култура. Първо обаче искам да задам въпроса. Защо младите хора в Европа нямат нужда от повече предприемачество и властяване в момента? Всъщност, това е нещо, което е приоритетно в дневния ред през последните 10 години и отново и отново се появява, когато се разработват политики. Знаем, че ние и младите хора са много силно изложени на постоянните промени в света, на предизвикателствата пред нашето общество и всичко това се дължи на глобалния контекст. Разбира се, пазара на труда се развива през цялото време и прехода от училище към живота на пълноправен възрастен става все по-труден. Ето защо са ни необходими нови умения, ново отношение, с което да се справим с това предизвикателство. Не само да можем да се справим със своя професионален живот, но да се справим и със своя личен живот. Поради тази причина младите хора трябва да се превърнат в предприемачи, които управляват собствения си живот. И отново не само за да бъдат успешни на пазара на труда, но и да могат активно да оформят собствените си перспективи. Това означава непрекъснато упресняване на уменията и хибридните видове знания. И точно за това става въпрос, когато говорим за предприемачество. Предприемачеството се разглежда като инструмент, който стимулира и креативността, и нововведенията от една а, страна, но от друга страна може да бъде използвано и като инструмент за борба с безработицата и социалното изключване. Това е е най-валидно за една от уязвимите групи. Младите хора, които не се обучават, не са част от учебната система и нямат работно място. Но в този случай трябва да имаме силен економически подход, не трябва да разделяме економиката и пазара на по-добър и по-лош. Това, което всъщност ни е необходимо, е един цялостен подход, който да а, включва междусекторно сътрудничество. Отново тук се отдава внимание на социалния модел, модела за социално предприятие, който е добър модел за иновации, както каза моя колега. Предприемачеството е по-скоро чувство за инициативност и е едно от ключовите една от ключовите компетенции. Предприемачеството стимулира предприемачество, дух на предприемачество и умения в тази област. Това е включено в част от рамките, като например стратегията Европа 2020. Там това е включено в четири водещи инициативи, но също така и а, плана за действие за предприемачество 2020, изготвен от главна дирекция Растеж. Там имаме образовател... образование като част от формалното образование в стратегията Европа 2020, в която отново се казва, че трябва да се стимулира новаторството, инициативата и предприемачеството. Това е една от четирите ключови цели на стратегията, а за неформално и самостоятелно образование. Отново един от ключовите моменти е свързан с стимулиране на предприемаческите умения. През 2012 година Генерална дирекция образование и култура разработи документ, в който разглеждаме образованието и наблягаме на общи умения. Казваме, че уменията за предприемачество са от изключително значение за 21 век. Това обаче не би било достатъчно и всъщност не трябва да говорим само за развиване на умения, тогава когато не можем да трансформираме образователните институции в организации, които насърчават предприемачеството. Защото това, което е необходимо е една специална екосистема, в която тези умения да могат да бъдат култивирани и разработване. Също така имаме няколко наброй политически инициативи, свързани с формалното и неформалното образование и обучение. Ще спомена част от тях. Настоя... Наскоро взетото решение на съвета от 2014 година за предприемачеството и образованието отново твърди, че трябва да имаме през секторен подход, кроссекторен подход, да свържем предприемачеството с насоки за развитие на кариерата. Също така да участват предприемачи в обучението по предприемачество и да имаме практически опит на работно място също така да предоставяме поне една възможност за практика на учениците преди да приключат средното си образование. Беше създадена тематична работна група, в която се събраха доста експерти и заинтересовани лица от различни области. Тази експертна група приключи своята работа с един доклад, който излезе през 2014 година. Основният фокус на този доклад беше да се разгледа по какъв начин може да се включи предприемачеството като ключова компетенция в учебната програма и по какъв начин да се създаде тази подходяща екосистема за развиване на предприемачески умения. Идентифицираните ключови фактори бяха участие, ангажираност на заинтересованите страни, образование в областта на предприемачеството и за учители и също така поставяне на а, желани резултати вследствие на обучението, подпомагане на предприятия искат да се развиват и разбира се оценка на въздействието. Има поне два инструмента, които са свързани с тези политики за трансформиране и подпомагане на образователните институции, така че те да се превърнат в институции с повече предприемачески дух. Официално образование в, начално и средно, в начален и среден курс и след това образов... предприемачество 360 и една друга програма HD Innovate. Това е една програма за самооценка, която позволява на организациите първо да направят оценка а, на своята собствена култура, колко са силни, до каква степен има предприемачески дух, а също така и да обменят опити най-добри практики. По отношение на неформалното и самостоятелно образование също има няколко наброй инициативи. Неформалното образование, предоставено от мрежата Youth Work, се счита за много стимулиращо предприемаческите умения заради альтернативните педагогически подходи, да се учим докато правим, да се учим докато експериментираме и да се учим, докато участваме в дейности и един от друг. Има обаче нужда Youth Work да направят нова дефиниция на своята мисия и да намерят своето място и роля в обучението пред предприемачество. Това е от една страна. От друга страна има нужда по-силно да се признават резултатите от обучението с помощта на UseWeb. През 2014 година отново имаше заключение на съвета за стимулиране на предприемачеството сред младежите и насърчаване на социалното приобщаване. Специално внимание беше обърнато на модела на социално предприемачество. Защо? защото има много силна връзка между работата Youth Work, извинявайте, мрежата Youth Work и модела на социално предприемачество. Youth Work може дори по-силно да а, насърчи този модел сред младите хора, както се препоръчва в инициативата за социално предприемачество. Има и доклад, изготвен от работна група в който се разглежда как може да се разгърне потенциала на младите хора. Този доклад беше приключен през 2013 година. Едно от, една от препоръките беше да има по-силен фокус върху образованието в областта на предприемачеството и научаване на такива знания. Това, което ни е необходимо му е да имаме междусекторен подход и силно сътрудничество между различните сектори. За да се улесни обаче такова сътрудничество е необходимо резултатите от формалното и неформалното обучение да се прехвърлят към а, други страни, да речем а, работодатели, трудови борси и така нататък, защото към момента не се разбира достатъчно какъв е приноса на ютворка към развиването на умения. Също така имаме няколко на брой проучвания в областта на формалното обучение. Има едно проучване на Юридис – то ще бъде финализирано най-вероятно до края на тази година. Това, което то разглежда, са учебните програми, стратегиите, образованието на учителите във всяка една страна. Амбицията е да се, да, да се създаде обща картина на предприемачеството в Европа. В областта на неформалното и самостоятелно обучение скоро ще бъде стартирано проучване за работата при младите хора, тяхното предприемачество и по какъв начин тези неща помагат за разработване, за развиване, извинявайте, на умения в областта на предприемачество и за предоставяне на висококачествено предприемаческо обучение, как могат да се оценят резултатите от такова обучение в областта на предприемачеството и как да се валидират съответните резултати. Много пъти сме подчертавали какво е необходимо, а именно подход, който е цялостен, който обхваща различни сектори. Разбира се, има много инициативи, които са предприяти в други части от комисията, например Генерална дирекция Зетос, с Генерална дирекция Растеж, също така в областта на научно-развойната дейност. Има и много интересни проекти, финансирани по седмата рамкова програма, които разглеждат социални иновации, предприемачество сред млади хора и така нататък. Всички тези неща са свързани. Освен това, в Генерална дирекция за етост има поне две програми за схеми, които подпомагат социално предприемачество, предприемачество, е, младежко предприемачество. Европейски социален фонд е едната от тях, а другата е програмата за европейска заетост и социални иновации. Освен това, в Генерална дирекция Растеж имаме Еразмус, което е програмата за млади предприемачи. Благодаря за направената презентация. Тя наистина ни даде една много цялостна картина върху работата, която се върши в момента от комисията. Наистина много е важно да си сътрудничим с вас, с комисията по тези въпроси, тъй като парламента има интерес да засили връзката и поради тази причина направихме работната среща и разглеждаме този доклад. Беше чудесно да чуем за указанията и насоките, които се следват. Също така беше интересно да чуем за вашия доклад от 2014 година, който може би не е познат на всички колеги, така че наистина разчитам на едно добро сътрудничество с комисията и можем да продължим да работим в тази посока. След като казах всичко това, бих дала думата на нашите двама експерта. Първо искам да дам думата на госпожа Елизабет Кейл или Чейл, която е професор по предприемаческо поведение в университета Кингстън, ако правилно чухме, в Обединеното кралство. Тя ще говори за това какво представлява личността на предприемача, какви качества имат предприемачите и а, какви са характеристиките, които засягат най-вече младите хора. Така че, професоре, имате думата и благодаря за това, че дойдохте. Техник. Comunque dovreste avere, credo, il report, insomma, il power Това е доклада, а може да намерите презентацията на слайдове в своите папки. Prego. Thank you. Много благодаря, госпожо председател. Добро утро, добър ден всъщност. Благодаря и за поканата да дойда на вашето мероприятие. Ще се спра и аз на въпросите, които днес ни занимават и на самата себе си, ако позволите. Имам 35 25 годишен опит в областта на малките и следни предприятия, както и на преподаването на предприемачески умения, преди то да започнем да се масовизира. Занимавала съм се с много дейности, ръководила съм много проекти за това как да се идентифицират всъщност такъв вид заложби сред младите хора и как да се развиват те. Няма да се спирам с повече подробности от относно историята на този процес, тъй като това вече го направиха говорившите. Всъщност, това, което бих искала да направя е да разменя с вас някои мисли относно въпроса, който ни занимава. В изявлението си ще разгледам състоянието на нещата, но от малко по-различна гледна точка, ако позволите. В смисъл такъв? В смисъл такъв, че ще се спра повече на това какво можем да направим още как да запълним съществуващите празнини, така както ги виждам. Аз ще бъда по-критична и самокритична, с други думи. Разбира се, няма съвсем радикално да се отклонявам от линията на господин Балтасаре и на преждеговорившите. Просто ще направя различен прочит. По повод сега на оценката на въздействието и препоръките. Това ще бъдат заключителните ми бележки, както може да видите в структурата на презентацията. По повод на историческия поглед сега, обучението и образованието до голяма степен са причината за високата младежка безработица в държавите членки, тяхното несъответствие. Преподаването на предприемачески умения според мен трябва да бъде обект на преподаване още в средното училище, а не както сме го схващали до сега в университетското и след университетското образование. Налагат се и промени, поне това е моето мнение и за да го подплатя се документирах с колкото се можеше емпирични доказателства, до които можах да се добера през последните няколко месеца. Кои са ключовите качества, които са необходими тук, поне така както ги вижда Европейската комисия. Те наистина са ключови, възлови, изключително важни, но това, което аз е, самата искам да допринеса е, че трябва да се разбере в повече дълбочина самият предприемачески процес от страна и на преподавателите. Този процес е сложен. Следователно, тези, които го преподават, трябва да осъзнават неговото като изме, времево измерение и за това как качествата е необходими за него трябва да съответстват на времената. Чухме вече от господин Балтасаре, че съществуват примери на много добър положителен опит в това как да се преподават тези качества, но това са само отделни примери, не са застъпени тези добри резултати във всички държави членки. С други думи, изводът е, има какво да се направи още. Нещо друго, което трябва да проумеем в още по-голяма дълбочина е, че някои от тези качества могат трудно да се възприемат, трудно да се преподадат, ако са преподавани на неподходяща възраст. Например, това е особено трудно за ученици на 13 до 16 годишна възраст или дори по-млади. Следователно, бих искала да разгледам някои альтернативни модели на предприемаческо обучение и какво можем да извлечем като полука от тях. Както вече ви казах, аз смятам, че трябва да надхвърлим простото преподаване на тези качества. Предприемачът не е само сбор от качества, той е и човешка личност с намерения да просперира, да постигне определени цели, да постигне социално признание и влияние. Малки, младите хора съответно биват учени на тези социални умения не само на ученическата скамейка, а и у дома. Там те се научават да следват ролеви модели. Как да накараме младежите да се стремят към постигането на все повече и повече, чрез показването на съответни образци за подражание? Всичко това, разбира се, не се случва в празно пространство, в вакуум. Възникват различни възможности, появяват се различни заплахи. И добрият предприемач, имам предвид рентабилният, ефикасно действащият предприемач, прави именно това. Използва подходящото и избягва неподходящото, застрашаващото успеха. Затова трябва да научим нашите млади хора именно това, да разпознават обстоятелствата, когато те са благоприятни или не и да действат подобаващо. След това трябва да ги учим как всъщност да действат, за да се възползват максимално от обстоятелствата. Не всеки се ражда роден предприемач, трябва да им помогнем да придобият тези качества. Освен това, само увереността, вярата в собствените си способности е друг елемент, който трябва да се преподава, който трябва да се възпитава. Какви опции всъщност се разкриват пред младите хора? какво могат те да направят в конкретните обстоятелства, какви конкретни действия да предприемат и така нататък. Ето това са насоките на преподавателя, който действа като пътеводител в този смисъл. Децата, в зависимост от пола, момичета или момчета, възприемат по различен начин риска и следователно действат от поведението им е различно. Това е част от оценката, която аз предлагам да се прави. процесът сам по себе си. Той също има едно познавателно, когнитивно изменение. Най-важното познание е свързано с разбирането на природата на самото задание. Например, ако ще отваряте фирма за кейтринг услуги, например, трябва да знаете как да управлявате човешки, а и финансови ресурси. Това е един пример за стартиране на бизнес, например. За това какви качества са ви минималната гаранция за успех. Трябва да притежавате е, лидерски умения, умения да взимате бързи решения, а и да разпознавате недостатъците още в, е, тяхното, в техният зародиш. Младите хора имат нужда и от мотивация. Ако искаме, разбира се, те да се превърнат в е, ефикасни предприемачи това, което те правят, е, трябва да го схващат като нещо полезно за самите тях, а не само за да изпълнят е, домашното възложено им в е, училище. Тоест, активно да търсят предизвикателства и с помощта на преподавателите да участват в колективни форми на работа, а не само в индивидуални такива. Тоест, целият подход към преподавателската работа в тази сфера трябва да бъде подложен на промяна. Това е моето мнение. То трябва да бъде съответно доразвито чрез конкретни предложения. Много предмети в училище могат да се приспособят към този предприемачески подход, като например упражнения за сплотяване на колектива, за действия в твинингови проекти и така нататък. И разбира се, анализът във всеки един момент какво се прави и защо се прави. Това е всъщност предприемачеството. Предприемачеството означава да търсиш активно обратна връзка и да я използваш в максимално възможна степен, за да вземеш правилното решение следващия път. Поне както аз разбирам нещата, професионалното обучение не обучава не младежите в така наречените хоризонтални умения. И именно тук трябва да заострим вниманието си. В гимназията, например, обучението по придобиване на различни качества се провежда по различни предмети, които понякога не са във връзка едни с други. Какво имам предвид? Имам предвид въвеждането на предмети като економика и делови среди, предприемачество и така нататък, които да бъдат въведени като предмети в някои в училища, в повечето училища всъщност, тъй като в някои съществува, но те са изолирани. Разбира се, има ограничения и недостатъци, които самите училища се опитват да изкоренят в зависимост от конкретните обстоятелства на съответната държава членка. И аз тук бих предложила предприемачеството да бъде включено като задължителен обучителен елемент в националните учебни планове да има повече обучение по сплотяване на колектива, по работа в колектив и така нататък. Не бива само да се съсредоточаваме върху преподавателския елемент в училище, а да застъпваме и обучението по време на целият живот и обучението на самите обучители. Те трябва да бъдат, техните познания и умения трябва да бъдат опреснявани периодично. Само, това, е, само по този начин ще пре, превъзмогнем обучението в взаимно изолирани класни стаи. Например, детето излиза от една класна стая, където току-що е учило география, влиза в друга, където учи история и така нататък, без някаква водеща нишка между всички тях. Трябват ни и прогресивно развиващи се педагогически методологии. Методологии, които, разбира се, не забравят и обучението на самия обучител. На него, на учителя, трябва също да му се преподаде умението да преподава след това предприемачество. Как може да се постигне това? С повече връзка между училищното обучение и реалната делова среда. Разбира се, това е тясно свързано с предходната точка, където подчертавахме необходимостта от съдействие между училища и фирми. Господин Балтасаре вече ни разказа как действат мрежите за преподаване на предприемачески умения. Аз няма да се спирам повече. защото той вече обясни защо е толкова важно да работим не само с учениците, а и с учителите. Аз съм на същото мнение, тъй като човек не може да преподава това, което, в което той самият не е достатъчно обучен. Именно за това Смятам, че трябва още повече да помогнем на преподавателите да осъзнаят, да проумеят в дълбочина какво значи предприемачество и как може то да бъде преподадено. Както вече ви казах, за съжаление, не навсякъде и не в достатъчно голяма степен е застъпено началото за равнопоставеността на половете. И сега стигам до моите препоръки. Аз вече казах, че постигнатото до момента е чудесно и задоволително, но има още какво да се направи. Някои от частите на мозайката все още не са донаредени. Можем да продължим да черпим опит, положителен опит от различните държави и членки и да го прехвърляме на други. Аз смятам, че, смятам, че предприемаческите умения трябва да са, почнат да се преподават още в средното прогимназиалното и гимназиално образование на младежи от 11 до 13 години дори след това. Връзката между учебните ведомства и фирмите. Чрез тях, чрез тези контакти, може да се добие реална представа за трудовия пазар още в училище и във всички държави и членки да се придобие и представа за това как човек може да се впише след като приключи е, учебният процес. След това мерки за повече равнопоставеност и за надмогване на фаворизирането на единият от е, половете. Сега по повод на гимназиалното и университетското образование трябва да се работи и с преподавателите, на които да се даде нова перспектива, нова възможност за развитие и на тях самите, чрез слагане на един по-практически, на един по-прагматичен акцент върху тяхната работа, а не толкова на академичната и страна. Това вече се случва в Германия или в Австрия и другите държави членки могат да почерпят по опит от тях. След това професионалното образование трябва да бъде доразвито, за да улесни прехода на учащите се към реалната работна среда, разбира се, не на последно място и чрез съответната преквалификация на преподавателите. Аз разбира се, не съм специалист на това, как, по това какво трябва да се направи по единствено и непогрешимо вярното поведение. Не, могат да се стимулират обаче контактите между различните опции и при това по различен начин защото в различните държави членки връзката между образование и бизнес протича по различни канали. Благодаря ви много за вниманието. Благодаря много, госпожо Чел за това, че не запознахте с вашата работа. Благодаря за предложенията а, и препоръките. А разбира се, ние не можем а, да заместим а, законодателството на отделните страни членки. А, но независимо от това, можем а, ние в Европейският съюз, в Европейският парламент да установим а, целеви показатели, а също така и насоки, за да знаем към къде вървим, когато става дума за Хоризонт 2020 година. Сигурна съм, че ще има въпроси към това, което казахте. Благодаря, а сега ще дам думата на следващият лектор, ако нямате нищо против. И така, сега давам думата на Лаура Розендал Хюбер. Тя е научен работник в областта на предприемачеството в Амстердамският университет. Работи в факултетът пазари и пазарна организация. С голям интерес ще изслушаме вашият опит в Холандия по този въпрос. Благодаря. Една секунда само да сложа PowerPoint-а. Sì, e dopo questa presentazione informo i colleghi che si... А след а, вашата лекция искам да уведомя колегите. А, ще имаме време до 12.30 за дискусия. А сега а, нашата лекторка е готова. Имате думата. А, благодаря на вашата комисия за поканата да споделя с вас мисли по въпросите на образованието за предприемачеството. И сега ще се спра на някои ключови въпроси при оценяването на ефективността на този вид образование. Сега да ви кажа каква ще е структурата на моята лекция. След кратко въведение ще говоря за ограниченията на оценката на въздействието. След това резултатите от е, експерименти с случайен подбор на извадката и след това препоръки за бъдеще работи е, и бъдеща политика. Е, програмите на обучение в предприемачество стават все по-широко прилаган елемент от образователните системи, така и в Холандия – Виждате, тази графика показва първо голямото увеличение на висшето образование, а след това на първоначалното образование на, и на, на, виш, на гимназиалното образование. Въпросът е дали всички тези програми са достатъчно ефективни. Както вече чухме от господин Балтасари, предприемачеството и обучението за предприемачество изглежда дава резултати. Помага за правилното отношение на обучаемите, подхранва техните амбиции изобщо в общ план. И това са все неща, които трябва да бъдат оценени. Трябва обаче да бъдем внимателни, когато тълкуваме тези резултати, защото много от проведените изследвания не включват а, а, измерване преди и след обучението. Примерно, ако изследваме от група завършили и не сме оценили преди това какви са били техните намерения и тяхната ценност на система, няма да може да оценим добре резултатите от програмата. Когато говорим за образование, хората, които не очакват тези програми, вероятно учат нещо друго. Те също, значи, развиват своите умения, също учат нещо полезно. Тоест, без да сравним изследващата, сравним изследваната група с контролна група, която не е била обект на подобна образователна програма, няма да може да измерим резултатът от програмата. Второ, трябва да сравняваме онези, които сами са решили да участват в тази програма, с онези, които не са взели сами това решение. Защото а, когато изследваме студенти, които сами са решили а, да участват в такава програма, може нейните резултати да бъдат надценени, тъй като тези, които сами са решили да участват в програмата, са по-амбициозни, по-високо мотивирани. И оказва се, че изследвания които разглеждат е, е, извадки от такива е, обучавания, които сами са се решили да се включат в програмата, много често резултатите от програмите се надценяват. Какъв е, какъв е резултатът от тази работа? В тази графика е показана корелацията а, между а, подреблението на сирене и а, докторатите, които са били защитени. Има тук, както виждате, една доста точна корелация между едното и другото. И в такъв случай може да се питаме ако дали трябва да финансираме образованието а, за предприемачество? А, и какво, какви биха били резултатите, ако тези ученици не са участвали, студентите не са участвали в програмата? Значи, какви са резултатите, ако някой решава да участва или да не участва в програмата? нещо, което се установява и в медицински изследвания, но все повече навлиза и в економическите изследвания. Това са така наречените случайни експерименти. Експерименти върху случайно подбрани групи. Ще ви покажа какви са резултатите от тях. Какво направихме? Имаме 2500 деца в първоначалното училище, в, Холандия. По случайен признак те бяха разделени на две групи. група, която е обект на обучение или на подготовка и контролна група. И а, Въпросът, значи ключово тук а, а, значение има случайното разпределение. Случайното разпределение на участниците. Не искаме те по собствено желание да участват или да не участват в едната или другата група. Искаме по случайен признак те да бъдат разпределени между двете групи. И очевидно, стават, очевидно се показва, че онези, които са мотивирани, могат да попаднат в едната или в другата група, тогава имаме възможност обективно да сравним резултатите между е, едната изследваната група и контролната група, като елиминираме елемента на първоначална амбиция и мотивация. Какви са резултатите от тези измервания, ще ви покажа на следващия слайд. Измервахме две неща умения за предприемачество и познания в областта на предприемачеството. Това е една опростена иллюстрация на резултатите. Синята графика е контролната група, макар и участниците да не бяха участвали в, в такава специализирана програма, между февруари и юни те са развили някои от уменията, които са необходими червената графика виждате, че тези умения много по-бързо и по- по-голяма степен са били освоени. Значи, ясно е, че ако нямахме контролна група, щяхме доста да наценим въздействието на програмата върху обучаваните. Какъв е положителният резултат? Примерно, това, което е, участниците придобиват като финансови познания, не е кой знае колко голямо, обаче много силно се развиват техните некогнитивни умения. Е, креативност, ефективност на усилията, е, постоянство, възможност за анализиране и така нататък. Тоест, това са поли... явно положителни признаци за е, успеха на програмата за обучение. Както бе споменато и по-рано днес, тези умения са важни не само ако искате да започнете собствен бизнес, те са важни за всякакъв вид кариера, професионална дейност. Значи тези рандомизирани е, експерименти с случайно подбрани групи, какво очакваме от тях? Е, не един такъв експеримент се е провеждан, не един такъв опит, за да се оцени резултатът от образованието. Аз успях да открия поне 8 подобни изследвания. Сигурно съм, че има и други, да ме извинят от тези, чието изследвания не съм намерила. Ето ги тук. Първото е много интересно. Става дума за експеримент, където се опитват изследователи да установят кое е по-важно. Да? а, или средата. И установява се, сравняват осиновени деца и сравняват уменията с биологичните родители и осиновителите. И се оказва, че в ранната възраст средата е два пъти по-важна от генетичната среда или от наследствеността. Интересен резултат от това изследване, там също се разглежда и разликата между половете, установява се, че родителите <clears throat> са ролеви модел. Майките за дъщерите, бащите за синовете. А, значи това а, също трябва да се вземе предвид. Третото изследване разглежда постиженията на програмата в ранните години между Значи тук не трябва да бъдем прекалено оптимистични, в, в, в, като оцеляваме резултатите. Това е само едно, един, едно изследване. И накрая за тези, които започват бизнес, става дума за пълнолетни е, лица, които са участвали в програми за подготовка и резултатите са смесени резултатите от тяхната оценка. Значи резултатите не са нула, но са не, нееднозначни. Интересно е, че е, и тук е, положителните резултати се наблюдават при мъжете, но не и при жените участници в тези образователни програми. И така, за да обобщим как, какви трябва да бъдат бъдещите изследователски усилия. Необходими са повече изследвания и по-високо качество на изследване също е необходимо, за да може наистина да разберем кои програми са ефективни. И за тази цел трябва да сравняваме различните програми, да сравняваме тяхната ефективност. Може да сравняваме примерно резултатите от изследване в началното училище програма, само петдневна програма и да сравним как, как, как, как тя фактически въздейства в сравнение с дългосрочни програми и да видим фактически какъв срок на обучение е оптимален. Какво, какво струва една подобна програма и какво замества, ако примерно въведем една подобна програма за обучение в предприемачество, трябва да отпадне някаква друга част от програмата. Трябва да видим какво струва едно подобно заместване. Но повечето изследване, включително и моето изследване, главно отчитат краткосрочните ефекти и трябва да се проучи в дългосрочен план какви са резултатите от подобни образователни програми за онези, които взимат политическите решения. Бих казала, когато видите оценката на една програма, отнасяйте се критично към тези резултати. Защото много програми прекалено оптимистично оценяват а, а, резултатите. И след това трябва да се каже, че доброто научно изследване иска време. Но независимо от това, в крайна сметка се стига до интересни резултати, защото по-доброто разбиране на проблема е основа за приемане на по-добри политически решения. И накрая трябва да убедим, да убедим всички изследователи, учителите, училищата, университетите да използват сравнение на случайно подбрани групи, за да може наистина да се разбере какъв е резултата от а, програмите. Винаги сравнявам а, е, нашите резултати с резултатите от медицинските опити. Когато искат, примерно, да оценят лекарите дали едно лекарство е ефективно, на една група се дава лекарство, на друга дава се газва така нареченото плацебо. И по този начин се установява а, е, обективно, а, е, обективно какъв е ефектът от един или друг медикамент. Подобно е положението и при нас. Призовавам ви, когато взимате политически решения, опитвайте се да оцените и в краткосрочен, и в дългосрочен план въздействието на вашите политически решения въз основа на реално доказани резултати. Благодаря. Много благодаря за този интересен доклад, за препоръката да подхождаме критично и с отворено съзнание. Също така, е хубаво да имаме сравнение на различни примери. Чудесно е да може тази програма да се предложи на младите хора. Това е просто една идея. Интересно ни беше да разгледаме вашия доклад, защото той помага на нас, помага на комисията. Да помислят малко повече за това как да се сравняват примерите и да се разгледат методи, които са по-полезни при оценка на разходите а и съотношението разходи-ползи, не е задължително по-скъпите, по-дългосрочни програми да са по-ефективни в дългосрочен план. Наистина тези положителни примера, примери трябва да бъдат разпространени, тези, които водят до повече резултати. Хубаво е и научните институции да видят вашите примери. Също би било полезно да се обменя педагогическа информация, образователни данни, всичко това в контекста на Европа 2020. Струва се, че колегите вече са поискали думата, за да направят коментар върху тези интересни презентации. Първо бяха двете презентации на комисията, след това двете презентации на нашите експерти. Хелга Трупол. Да, имам въпрос към госпожа Хубер свързан с сравнението между двете групи които са били подложени на тази програма. Тоест, едните са преминали програмата, другите не. Трябва да разбера въпроса, защото вие тук сте взели предвид самооценката на хората. Да, вие сте е, взели предвид това, че някой казва, да, че съм се по-подготвен е, да се справя с бизнеса, че съм се по-подготвен като, пред, по-подготвен като предприемач. По какъв е, начин разграничихте групите, как работихте с тяхната самооценка? Лекторката, благодаря. В този случай подходихме с въпросник. Бяха зададени въпроси предварително на двете групи и след обучението дали за тях представлява интерес да стартират свой собствен бизнес. Имахме различни въпроси, свързани с нагласата им. Мисля, че това е обичайният начин да се подходи към това. По отношение на случайното разпределение, това беше направено по-рано с помощта на компютър, т.е. Ние не знаехме предварително техните интереси или идеи. Идеята беше следната. Когато имаме а, такава голяма бройка, която може да се използва за извадка и се разпредели на случайен принцип, то тогава горе-долу в двете групи би трябвало да има еднакъв тип хора. Това е. Благодаря. Господин Сфера иска думата. Hvala za besedo. E, jaz razumem gospo, e, vprašanje gospe Trupel. E, Благодаря, госпожо председател. А мога да направя препратка към въпрос на госпожа Трупо. Искахме да научим малко повече за вашия метод, как успяхте да разграничите и да направите разлика между двете групи. Това е много важно. Смятате ли, че можете да бъдете предприемач или не? Струва ми се, че отговорите на този въпрос в този случай не са релевантни. Въпросите не трябва да са такива, че да отчетат отношението или нагласата към въпросите. Наистина вашия подход звучи доста солиден и се радвам, че сте решили да разгледате отношението на това поколение към предприемаческите компетенции и умения. Също така съм много доволен за то, от това, че чухме такова представяне. От 15 години се занимавам с тази област и мога да кажа, че това, което се случва днес, е много полезно за мен като дискусия. Госпожо председател, много съм щастлив, че имате възможност да организирате тази конференция днес, че покарихме експерти, които да представят темата. също време, но обаче ме натъжава факта, че няма много колеги сред нас днес. Наистина, истинска привилегия е да видим такава презентация и тя би била полезна за всички. Да, но добрите сме тук. Джули Уорд, заповядайте. Uh, say... Искам само да кажа колко много оценявам различните подходи, различните презентации, начина по който те се допълват. Имах въпроси, но след всяка презентация те намаляваха. Особено много ми хареса това, че имаше презентация за е, предприемачеството в, основна, в основния курс, в началния курс. Преди известно време участвах в едно търговско изложение е, в мой избирателен регион и най-малките деца се занимаваха с предприемаческа дейност, така че това започваше от самото начало, от а, такава ранна възраст. Те произвеждаха шоколад, за тях беше и забавно, така че всъщност те се научиха да правят нещата не като получават суха теория, а се учат като правят. Един а, производител на какао от Бали беше, от Белис беше там. Той ги научи по какъв начин да правят шоколад, така че това беше много важно. Сега, когато слушаме и вашите презентации за а, предприемачеството, извън средното образование. Беше споменато е, доста за предприемачеството. Аз определено бих искала да продължим да работим по тези неща, защото самата аз го видях и искам отново да виждам такива неща, когато се върна в избирателния си регион. Благодаря. Кой друг иска думата? Освен госпожа Здарова, тя е нашия докладчик. Аз обаче самата имам няколко въпроса към професор Елизабет Чел и а, към а, другия ни експерт. Вие казахте, че имате много опит в а, тази област и това, което ни казахте е за уменията, които се развиват с помощта на новия подход, които се появяват в формалния сектор и вашето предложение е тези умения да влезнат като част от Европейската учебна програма. Вие имате много сериозен личен интерес от тази дидактическа гледна точка. И в много от изказването това беше разглеждано като преходен метод. Тоест, не да имаме един предмет, отделен предмет, по който да се учат предприемаческите умения, а тези умения да се преподават във всички останали предмети в училище. Смятате ли, че трябва да има такъв общ подход към образованието или трябва да, да, да разглеждаме нещата по вертикален начин като отделен предмет? Ще взема преди това, което казаха и другите оратори. Не е да отнемаме време за другите предмети, а напротив да допълваме към тях, да ги обогатяваме. Въобще по какъв начин влиза тази, този учебен предмет в учебната програма? Като част от всички предмети или отделно? Струва ми се, че въпросът ви е доста сложен. Идеята да се учим докато правим в начално образование и в средно образование е добър начин младите хора да се ангажират и да разберат какво представлява предприемачеството. Това, струва ми се, определено можем да го отбележим. Това, което аз казаха, че дори и този опит не е нещо, което всички студенти към този момент във времето могат да научат. Това не се предлага на всички ученици, във всички училища, във всички държави членки и поради тази причина нещата трябва да се засилят. С напредване на възрастта на учениците на възраст между 11 и 13 години, според мен определено имаме основание да въведем предприемачеството като отделна дисциплина. Ако направим сравнение с науките, при науките човек не учи само теорията. При биология, при физика или при химия, всъщност отивате в лабораторията и правите неща. Така че аз не защитавам варианта, в който на възраст между 11 и 13 години се преподава и учи само теорията на предприемачеството. Смятам, че трябва да има сериозен практически елемент. Това трябва да влезе в учебната програма и очевидно има различни методологии за преподаване, които могат да бъдат използвани и различни начини за оценка на студентите. Да речем, чрез проекти, а не чрез изпити. Така че въпросът е как точно да се направят нещата. Третия елемент от това, което представих е, че ако се опитаме да засилим нещата в училище, независимо дали говорим за начално образование, първите класове на средното, образование на средния курс или последните години, трябва да научим учителите как да преподават предприемачество и това да бъде включено като част от обучението на учители. Може би трябва да имат сертификат за това, че могат да преподават и че са научили нещо за предприемачеството, заедно с, с степента и квалификациите за преподаватели, които са получили. Други, друг пример от Сент Мерис колежът в Белфас, Там имаме примери какво се случва на практика. Ако нещата се засилят, бихме могли да разгледаме примерите, но мисля, че обучението на учителите е нещо много важно. Човек не може да преподава онова, което сам не разбира и това е едно от основните послания, което исках да предам със своята презентация. Благодаря ви. Много благодаря. Благодаря за допълнителните подробности. Госпожа... Я бих тето této příležitosti. Благодаря. Да, аз мислех, че ще имам възможност и накрая да се изкажа, така че сега само два въпроса, за да подчертая всъщност казаното вече от госпожа Коста. Разбрах, че преподаването на предприемачески умения може да се извършва по много начини, но препоръките, които тук изслушахме днес, са по-скоро склонни да твърдят, че 11 годишна или 13 годишна възраст е подходящият период за начало на този вид обучение чрез е, семинари и други ателиета, така да се каже. Малките и средни предприятия до сега работят предимно с акцент върху средните училища. Така че ако сега променяме критерия, бих искала да попитам професор Чел дали съм разбрала правилно, че трябва да се започне на 11 годишна възраст този вид обучение, за да може на 13 годишна възраст вече учащите, учениците в този е, случай, да е, могат сами да правят фирмени дела. Говорих по-скоро за класа, а не за възрастта на учениците. От гледна точка на метода, първите години в средното образование възрастта, тогава децата са на възраст между 11 и 14 години, метода за създаване на младежки предприятия струва ми се е добър. Когато обаче те а, са в 11 до 13 клас, което всъщност е 16 до 18 години, ми се струва, че тогава трябва да се зададе като предмет предприемачеството. Учебната програма обаче не трябва да е теоретична, трябва да има един силен лабораторен практически елемент в нея и научаване чрез правене. Също така, те много по-добре ще разберат процеса на едно по-дълбоко ниво. Третия аргумент, който защитавах е, че учителите трябва да бъдат обучени, така че те самите да разберат процеса, необходимите компетенции и онова, което могат да развият в младите хора, на каква възраст могат да го направят и с помощта на какви учебни дисциплини. Grazie molto per questo approfondimento. Благодаря много за това, че ни предоставихте допълнителна информация. Господин Моргано помоли за думата, заповядайте. Благодаря. На мен ми се струва, че онова, което чухме в тази презентация е подчертаване на важността на така наречените първоначални умения, които ви позволяват да разберете и да използвате наученото, т.е. увеличават вашия капацитет да научите нови неща. Също така обаче трябва да си зададем въпроса за какъв тип предприемачество мислим. Имам предвид презентацията на комисията, професор Балтасори. Едно е да мислим за предприемаческа дейност, за създаване на малък бизнес с други хора, а съвсем различно нещо е да се извършват професионални дейности като реален предприемач, неща свързани с занаяти, с реалния бизнес свят. След като чух тази презентация, бих се фокусирал повече върху насочване, по-скоро кариерно развитие и насочване. Ако нямаме добро насочване за кариерно развитие, просто даваме, внушаваме едни желания, но ако нямаме реалната възможност да осъществим тези желания, то това струва ми се е просто повърхностно и нещо допълнително към училището, не нещо по същество. Виждам какво се случва в Италия, в Ломбардия. В а, Милано и в Бресо имаме изложби, но те са съвсем различни неща хората се обучават до възраст 35 години. След няколко месеца се създават 10 000 нови бизнес предприятия. 55 нови предприятия се създават на ден. Разбира се, това изключва събота и неделя. Това искам просто да ви даде храна за размисъл отделните държави членки трябва да създадат подходящите условия, но въпросът е свързан и с мащаба. И за този тип предприемачество трябва да мислим. Някой от експертите, който иска да отговори, професора, заповядайте. Благодаря. Съгласна съм с това, което каза преждеговорившия. Наистина това е важно и е споменато в моите а, препоръки да имаме връзка с, с бизнеса и кариерен съветник в училище, който ще помогне с, за контакта с външни организации. Дори и а, в най-добрия случай учителите са достатъчно заети и поради тази причина голяма част от образованието в областта на предприемачеството се ограничава до един-двама учителя и един или два класа. Ако обаче имате лице за връзка с и кариерен съветник, то те могат да помогнат да се увеличат връзките с индустриалните сектори, с промишлеността, с бизнеса. Така в училище ще могат да се появят и да го посетят модели за подражание и ще може да създаде един по-автентичен контекст, в който практическия опит натрупан по време на обучението да може да се реализира, така че определено съм съгласна с това. Звучи много а, широкомащабно това, което се случва в Ломбардия. Това са коментарите ми към момента. Благодаря. Да. Наистина изложението в Милано а, имаше голямо въздействие, създаде много положителна енергия. Аз също искам съвсем накратко да отговоря по отношение на програмите. Струва ми се беше споменато и по-рано. Програмите за предприемачество не се проектират, не се създават, а и не се правят с целта всеки да стане предприемач. Не мисля, че това е целта. Ако видим проучването, което съм разгледала, ще видим, че след образователната програма една голяма част от учениците решават, че не искат да станат предприемачи, защото те научават какво е необходимо за да станеш предприемач и от тази гледна точка, ако тези а, хора са по-предразположени към това да станат предприемачи, научават какво е необходимо и решават да го следват. Също времено има хора, които разбират, че предприемачеството не е за тях и решават да не стартират бизнес, така че това, струва ми се, е положителен резултат от образованието в областта на предприемачеството. Не ни трябва, не ни трябва свят, в който всички са предприемачи. А, трябват ни и служители и въпреки това и тези служители могат да използват натрупаните умения в своята работа на своето работно място. Да, определено не искаме хората да стартират бизнес, ако нямат подходящите умения, ако нямат предразположение. Сега ще дам думата на докладчетата, за да изведе своите заключения. Струва ми се, че тя получи доста храна за размисъл. Искате ли да дадете своите окончателни коментари? А, само, че преди това, може би двамата представители на комисията ще искат да се изкажат преди докладчицата. Мисля, че ще е полезно да чуем какво имате да кажете. А... Благодаря. Всъщност вече че споменаха и аз се присъединявам към същото, че искаме всички младежи в Европа да са с предприемачески дух. Не е задължително да са предприемачи по професия. Тези, които обаче решат да станат бизнесмени, а и тези, които решат да изберат нещо друго, трябва да имат този вид предприемачески дух и инициатива. И за това те се нуждаят от насоки и от помощ от наша страна. Според нас ефикасното поведение тук би било да свържем учебният процес с реалният свят, за да могат учащите се още от ранна възраст да разберат какво искат да бъдат като станат големи, така да се каже, и да намерят съветник. Благодаря. И аз бих искала само да допълня и да спомена програмата ни Erasmus+. Тук има много въведения, въведения, така наречените младежки инициативи, чрез които младите хора имат възможност всъщност да реализират на практика своите идеи, а пък ние на наш ред да получим продукти, реално произведени изделия в резултат на тяхната предприемаческа дейност. С други думи, това е нещо като изпитание за пригодност на наученото в реалния свят. Всичко започва с желание за обучение и завършва с проверка в практиката. Благодаря. Eh, Благодаря ви. Да, наистина. Вярно е, програмата Erasmus и Erasmus Plus или Erasmus фирма са възможности за това. За това и ги подкрепяме като инструменти за постигане на желаната цел. Искам да попитам обаче дали господин Бауер от Генерална дирекция трудова заетост и колегата му са сред нас, за да им дам думата, ако желая да я получат. Okay. And, uh, yeah, Благодаря. Да, да, тук сме. Благодаря ви и за презентациите. Много интересни, разбира се. Аз е, понякога съм на различно мнение, но в общи линии ги намерих за много интересни. Аз е, съм на мнение, че инициативите в е, центровете за висше образование са всъщност най-лесни за управление на европейско равнище, защото висшите учебни заведения са, така да се каже, автономни, независими органи, докато средното образование принадлежи на съответното звено с, на държавата членка. Същото се отнася и за техникумите и другите специализирани и форми. Аз самият съм от Германия и мога да кажа, че не винаги може да се намери сравнение и съпоставимост между средното образование в едни държави членки, сравнени с други. Висшето образование е нещо друго в този смисъл. Сега за децата и за подрастващите, дали още в ранна възраст трябва да им се преподава предприемачески дух, този въпрос си остава. Какво можем обаче да направим ние? Ние можем да се обърнем към държавите членки и да им предложим конкретни инструменти, конкретни програми, с които те да си служат, за да способстват преподаването в класните стаи на всички тези умения, които днес тук очертахме. Разбира се, случват се неща в държавите членки, много инициативи се прокарват и ето тук е нашата роля да им дадем видимост, да ги разпространим и да дадем възможност за обмяна на положителен опит. Това е начин да бъдат и стимулирани. Благодаря. Е, Благодаря. Само бих искал да посоча, че в нашата генерална дирекция трудова заетост имаме малки работни групи, които се занимават именно с това как да се стимулира обучението на, в предприемачески навици и умения сред групи от населението, включително и сред младежите. Има и така наречената група по е, обществено предприемачество, ако мога така да я нарека. Тя е новаторска и именно нея исках да я спомена, защото всъщност връзката между предприемачество и младеж е едно измерение. Има и други възможности. Благодаря. Сега давам думата на колегата Шойдрова. No, děkuji paní předsedkyni a děkuji všem kolegům, kteří se... Благодаря, е, госпожо председател. Искам да благодаря на всички колеги, които участваха в тази дискусия. Обедене, убедена съм, че Европейския парламент трябва да се заеме с въпроса за готовността на завършилите образование да влезат в пазара на труда. И тук чухме много важни приноси в това отношение. Стана дума за редица инициативи, но сред тези инициативи може да се спомене инициативата Junior Achievement, която инициатива вече, вече дава резултати и искам да благодаря на нейните организатори. Искам също така да благодаря на лекторите, които приключиха лекциите си с препоръки. Но, разбира се, би било интересно да се знае кой трябва да изпълнява отделните препоръки и как да ги изпълнява. И благодаря на лекторите, които отговориха именно на този важен въпрос. Ние искаме нашите предприемачи да успяват, да им се оказва достатъчно подкрепа, да подобрят възможностите на младите хора да влизат на пазара на труда. Сега трябва да обърнем специално внимание на различните методологии, които трябва да бъдат усъвършенствани, трябва да бъде усъвършенствано и, да и подготовката на преподавателите. И разбира се, трябва да се привлече и а, вниманието на предприемачите, на, на бизнеса, а, за да може да се редува обучение и практика с тяхна помощ. Мисля, че този семинар е чудесен извор на вдъхновение. Благодаря за препоръките, благодаря за критиката, благодаря за препоръките, които трябва да непременно да вземем предвид. Благодаря на представителите на комисията, благодаря на експертите за тяхната подкрепа. Готови сме за бъдещо сътрудничество с всички тях, сътрудничество, което е абсолютно необходимо, за да може а, да получим истина, наистина добри резултати. Надявам се, че резултатите ще бъдат такива, каквито очакваме. Благодаря, колега. И е, мисля, че семинарът беше много интересен. благодаря а, а, за подбора на експертите лектори. Благодаря на представители на генералните дирекции, които останаха с нас до края. И надявам се, че сме направили качествена крачка напред. И, а, че този доклад ще даде по-нататъчен тласък на работата на страните членки и на Европейския съюз в областта на образованието за предприемачество. така че да можем да допринесем за намаляване на младежката безработица. Както чухте, понякога съществува известен песимизъм, който като че ли, с който по-възрастните заразяват младите. Младите трябва да разчитат преди всичко на своите възможности, а не да поставят ударението върху това, което ограничава тяхната възможност. След като чухме представителите на различните генерални дирекции на Европейската комисия, очевидно е, че тук е необходим холистичен подход, за да могат проблемите да се атакуват от всички страни. Съществуват подобни мрежи, училищни мрежи, една такава мрежа, в която участват 35 000 европейски училища. И това е платформа, която може да се използва и под, още по-добре за подготовка на учителите, за по-добра координация на образователната политика. И това е именно инструмент, който може да бъде още по-ефективен. Използване на портали на тази тема и всичко, което може да ни помогне за да насърчим новаторството в училищата. Не само в тази област, във всички други аспекти. Да насърчаваме знанието, да насърчаваме е, поемането на рискове, да насърчаваме превръщането на идеите в практика. Ние сме е, решени а, е, да работиме за това и нашата колежка докладчика свърши много хубава работа, която стана обект на нашата дискусия. Благодаря. И сега, преди да приключим, искам да ви съобща, че събота беше Международният ден на поезията. Значи сега преминаваме от прозата към поезията. Имаме тук едно малко видео, подготвено, за да се отбележи денят на поезията, така наречената платформа Версополис, подкрепена от инициативата за творческа Европа. Смятам, че то ще ви помогне, за да оцените значението на тази платформа. То няма да се, видеото няма да се превежда, тъй като е прекалено бързо, много бързо се сменят езиците, но ако нямате нищо против, бих искала също така да спомена и още един въпрос, който е много скъп за мен – Знаете, бяхме много разтревожени от събитията в Тунис, от, също така от унищожаване на културното наследство в Ирак. Искам да благодаря на всички колеги, които участваха в изготвянето на предложения тези действия да се считат за престъпление срещу човечеството. Беше взето решение да се зададе устен въпрос на Европейската комисия на следващото пленарно заседание, за да можем да поемем по-конкретни ангажименти за това. Сега да се върнем към поезията и видеото, за което споменах. Aš manau, taip, jis svarbi, tik norėtųsi, kad būtų dar svarbesnė. Kad bi poezija bila i pojavili bi se vjerojatno i recepti za njezinu laku i masovnu proizvodnju. Po mig je nog poesi inne, men så je det nog inte för In, ampak samo za par tistih, ki mislijo dostakrat o sebi, da so out. Sekoj moment, ko ga poezijata uh, vzpostavlja sinergija so обществената стварност и историјата, таа е in. In, out, in, out, in, out, in, out, čitam i pišu vam poezija zato što pesnite i knjigite trpeljivo čeka na red. Lezen om het speciale licht dat op die manier op de mensen en de dingen valt. Poeziju pišem pretože sa mi to jednoducho deje. Poeziu čítam a píšem, lebo musím, chcem a môžem.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 Wel, het hart van de poëzie klopt overal en het klopt nergens in onze geglobaliseerde wereld. In mijn ogen is het hart van de poëzie in elk van ons. Насекаде. Од детското губење па се до епитафот на надзорната почва. Интохај на мусинот. Bene, mi sembra una bellissima corale. Eh... Благодаря. Струва ми се, че а, това беше добър начин да покажем поезията. Благодаря на всички. Отново ще се срещнем на 16 април. Пожелавам ви ползотворна работа до тогава и благодаря много на нашите скъпи гости.